Е, ясно е, че на този панел няма представители от малки и средни предприятия. Е, щом се отнася за бъдещето на европейската промишленост, това има значение. И ако позволите да добавя нещо странично, е, с, изум, с очудване отбелязвам, че един панел по по, е, който се занимава с бъдещето на европейската ин, индустрия, е, е, кани Даймлер Крайслер, а това е проблем, който е свързан с миналото. Е, представителя е поканен не в качеството на представител на Daimler Крайслер, а като представител на технологичната платформа. Това искам да надявам се, че тук ще присъстват не само представители на голямите, на, на е, големите промишлени предприятия, но и е, в тяхното лично качество, е, които участват или в фирми, или в съюзи, или в технологични платформи и е, отговарят на въпроса и работят по въпроса за критериите за бъдещето развитие на европейската индустрия. Това е централната тема, поне сме говорили е, няколко пъти и решихме заедно да засилим този дебат. Е, е, утре ще говорим с е, комисария по, за индустрията. И днес това е темата. Да видим как ще се развият нещата в следващите 4 години. Чарлз Чичестър има думата. Ако позволите да благодаря преди всичко за вашето изявление тук, е, наистина се чувствам за това. Ние бяхме там и хубаво е, че вие по този начин поемате отговорността. Второ, е, черпите от 25 годишния си опит като дребен бизнесмен, която бях в реалната е сектор, е, трябва да кажа наистина, господин Бодиков е, се притеснява за интересите на малките и средни предприятия и изразява надежда е, и аз всъщност приветствам настроенията на зелените, той смята, че може да коригира това, което смята, че е дисбаланс в програмата, като се, като се изкаже за малките и средни предприятия, когато дойде реда. Благодаря. Благодаря много за разбирането и за любезните думи и отношение към този деликатен въпрос. Сега започвам с изслушването. От представителите, които съм поканил, е, е, наистина представителите, които съм поканила, са едни много изявени, много качествени хора. Е, ще ги помоля да говорят кратко, за да ни остане достатъчно време за въпроси след това. Ако позволите, може би е малко нелюбезно към нашите гости, е, но е, нашите е, може би е нелюбезно. Обикновено имаме е, часовник, който ни сочи времето, за да следим времето. Не искаме да ги обиждаме по този начин, но ще следим времето на презентациите. Можем да започнем. Както е посочено в поканата. Ще приветстваме с добре дошъл преди всичко доктор Ебер, Еберхард Беси, председател на Европейската техно... платформа за технологии е, за бъдещето на... Е, която ще играе важна роля за бъдещето на Европа и промишлеността в Европа. Е, ще го помоля, доктор Беси, ще го помоля да да се е, включи. Натиснете дясно копче. Господин е, Ройл, е, дами и господа и членове на комисията ИТРЕ в, към Европейския парламент, Днес съм тук и трябва да подчертая наистина като представител на бъдещето на производителите. Те са наистина е, се занимават с това как е, производствената технология ще изглежда в бъдеще в Европа и къде са приоритетите, за да може Европа да напредне в тази област. В този смисъл аз съм благодарен за е, въпроса, който депутата Бютиков постави наистина Даймлер, надяваме се, не е въпрос на минало. Това е една друга история, но мястото му не е тук. Бих искал да ясно да благодаря за е, и е, е, да говоря за м, успешните предприятия в Европа, които обаче понякога се, е, в, е, остават в сянка. Благодаря ви за, сърдечно за поканата и за възможността да отговоря на въпросите ви. Трябва да призная, че е, темата, както е формулирана, така малко ме изненада. Е, за мен Европа без е, конкурентоспособна промишленост е, е немислима защото без такава промишленост европейската Европейската економика няма да е жизнеспособна. Днес промишлеността, индустрията в Европа е, е, отговаря за 30%. Това е една е, статистика, която е, всъщност едно място в е, е, производство в промишлеността финансира директно или индиректно две в други сфери. Е, това е изключително важен фактор. Като членове на тази комисия вие наистина е, сигурно взимате много при сърце ролята на промишлеността за економиката на Европа, затова темата, която ще разглеждаме, е много важна. Да вземем, например, устойчивостта. Устойчивостта има економически, социални и екологични цели. Както знаете, финансовата криза много ясно ни показа колко важна е устойчивостта за нас. Не само устойчивостта в е, околната среда и осигуряване на ресурси, но и е, в е, получаване на печалби и финансовите пазари. Ето защо аз много ми хареса начина по който се занимава с тази тема комисаря Поточник той даде ясно да се разбере какво, къде сме и какво искаме да постигнем. Наистина, реалната економика е, е основа за растеж, това е ясно. Е, социална е също така, защото е, се създават работни места. Много важно е обаче индустриалната продукция да отговаря на трите измерения на, за устойчивост, трите критерии за устойчивост. Производството Погледнете в е, средата, е, в центъра на е, диапозитива. Това е мотор за бъдещето развитие на, на, на економиката, основана върху познанието. 20% от работещите в тази промишленост, в производството са инженери. Това е факт, който не се знае, познава добре. производството е, е би трябвало да е възможно максимално е, чисто. В е, е, идеалния случай е, трябва да е, генерира нулеви емисии, но е, ние е, с оглед на това сме излезли с съответните предложения. Е, политиката за изследвания и е, новаторство в Европа е, също е свързана с предизвикателствата на предобществото. Наистина, това е технологичния стимул, мотивация за привлекателността на пазара. В това е един економическия успех, а оттам и е, е, повишение на доходите на е, е, трудещите се е, е една от основните ни е, цели. Е, би трябвало да дефинираме чистите енергии, устойчивия мобилитет и устойчивата производство. За да имаме динамично динамична и конкурентна Европа, конкурентоспособна Европа, трябва да имаме растеж, е, индустриално е, да, да водим в е, промишлеността и да подхождаме новаторски. Наистина трябва ни една динамична, новаторска индустрия, за да се постигне такъв растеж. Необходимия растеж е необходим за да се посрещнат предизвикателствата пред обществото, се състоят в е, програмата Европа 20, 2020. Това е пътя, по кой, който трябва да следваме. Това изисква сътрудничество, но за това, тези цел трябва да имаме съответните рамкови условия. Е, тогава можем да разчитаме, е, да сме сигурни, че Европа ще има бъдеще. Благодаря. Благодаря за ясното, кратко представяне на темата. Е, сега ще дам думата на професор Гермас. Ако е, сменете си местата, така е по-лесно. <laughs> Поради по съображение, свързани с бъдещето на технологиите, имаме само едно място. За, за бъдеще, бъдеще ще имаме само едно място.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 строителната индустрия, за да е, допринесе за бъдещето на промишлеността в Европа. Благодаря ви много за поканата. Много важно е, е, е, това да се говори за бъдещето на европейската промишленост. Аз говоря тук от името на Европейската платформа по строителство. Това е една нова организация. Става дума за архитекти, инвеститори, строители и потребители на сгради, които са се събрали в една обща организация, за да работят за бъдещето на този отрасъл. Бих искал да подчертая, че строителната промишленост до голяма степен разчита на малките и средни предприятия. Ето, например, в Великобритания Наскоро бе публикуван един доклад, в който стана ясно, че инвестициите в строителството имат пряк преки последици върху а, общите инвестиции, а, като а, те се увеличават а, до 2-3 пъти, а, като се смята економическата дейност, които, която те стимулират. Така че дори да се инвестира сравнително малка сума пари на регионално равнище, тази сума не се губи. А на национално равнище по същия начин. Тези инвестиции повличат след себе си нови инвестиции, допълнителна економическа дейност. Много е, малки и средни предприятия са ангажирани в тази област и това означава, че има множество различни мрежи от доста малки фирми и инвестициите стигат до всички тези фирми. В Норвегия е доказано, че инвестициите водят а, е, до последици, които с е, които могат да бъдат изчислени на суми 20 пъти по-високи от първоначалните инвестиции. Става дума за много голям отрасъл 10,4% от брутния вътрешен продукт, 30% от заедостта в промишлеността е, е, в отрасъла на строителството и голяма част от дейността в в областта на строителството са услугите, само една трета от дейността е свързана с конкретното строителство. Една шеста от всички е, работници работят в е, строителни предприятия. предприятия. Като е, трябва да се има предвид, че строителството води до е, бурно развитие на други области, защото ние строим за конкретни предприятия, е, така че ние на практика сме архитектите на обществото. Нека да говорим за енергийната инфраструктура и за потребностите на нашето общество, за застаряването на населението и как можем ние да повлияем. Първо, енергетиката. Голямата част от енергията, най-голямата част от енергията, която се потреблява в Европа, е свързана с сградите. И ако искаме да работим по-различно от фирмите в Русия и в арабския свят, тогава трябва да променим начинът по който се занимаваме с енергията в сградите. Как можем да го направим? Необходими са конкретни стимули. за собствениците на сградите. И тук по-конкретно говоря за онези 2 милиона сгради, чието собственици имат нужда от конкретни стимули, за да адаптират сградите си към изискванията за околната среда и да спестяват енергия. Така че а, именно вие бихте могли да се погрижите да се създадат такива стимули и може би да се приемат съответните закони, които да насърчат а, собствениците да обновят а, своят дом или апартамент. Ние е, разглеждаме нещата по много практичен начин и знаем, че този тип мерки биха могли е, да се отразят на цялата верига а, е, от университетите и научните изследователски институти а, през фирмите, които предоставят съответните услуги, през строителството и така нататък. Голяма част от инфраструктурата в областта на енергетиката обаче в момента остарява. А, също така, при нас има един проблем с урбанизацията, а, който създава доста сериозни затруднения за нашата инфраструктура. Мобилността е много по-висока, трябва да спестяваме енергия и а, интермодалният транспорт е много важен. Също така е много важно мостовете да могат да поемат трафика, който минава през тях. Много от мостовете, които сега използваме, е, са строени през 50-те години на миналия век и а, е, техния. А, е, и те са строени а, за 50 години. Тоест, е, този срок вече започва да изтича и трябва да ги укрепим. Сега по телевизията в Европа виждаме и много сериозни е, трагедии. Е, например, наводнения, при които се при които загиват хора и се унищожават много сгради. Как можем да направим така, че инфраструктурата в Европа да бъде по-надежна? Трябва да създадем такава инфраструктура, която да може да откликва на потребностите на нашето общество. Друг много важен въпрос е свързан с здравето на нашето застаряващо общество. В... На тази графика виждате, че населението на Европа се увеличава постепенно, но а, броят на работещите пада. Тоест, а, а, процентът на хората, които работят спрямо цялото население, е, а, е, пада значително. Необходими са конкретни. необходима е конкретна инфраструктура за по-възрастните хора. В Франция вече се работи по този въпрос. В крайна сметка едно по-застаряващо общество означава хора, които са по-малко мобилни, поддържат по-малко контакти с другите а, а, и като не са мобилни и здравето им страда. Ако искаме да обърнем нещата, трябва да настаняваме възрастните хора там, където те могат да поддържат по-добри контакти с други хора. И за това трябва да се погрижим от гледна точка на инфраструктурата. Много често, например, ам, в градовете хората пазаруват в големи центрове извън града. Възрастните хора обаче не могат да си позволят да се придвижват на такива разстояния, така че може би те предпочитат малки магазини в собствения си квартал. И така, трябва да търсим начини да създадем е- една добра жизнена среда, така че да помогнем на хората в обществото. За тази цел е необходимо да има стимули за собствениците на имоти, е, за да подобрят е, спестяването на енергия и трябва да се адаптира строителната индустрия спрямо новите изисквания. Защото и е необходимо съответното законодателство. законодателство не само за качеството на продукта, но и за неговите характеристики. Всички жилища трябва да бъдат енергийно ефективни. Трябва значително да се намали енергията, която се използва с жилищата. И така, строителната промишленост трябва да поеме своята отговорност за продуктите, които доставя. Трябва да работим в сътрудничество с други отрасли и стимулите биха били много полезни тук. Благодаря много. Благодаря много. А, сега бих искал да приветствам Габриел Флин. Сега ще се проведе сложната смяна на местата. И така, Габриел Крин е научен директор на технологичес... на е, Френската... Френския комисариат за атомна и альтернативна енергия и председател на Европейският е, общност за научни изследвания на матери... материалите. Е, той не е представителна фирма. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие да говоря пред вас днес. Искам да ви да споделя с вас някои кратки размисли по сектора информационни и комуникационни технологии. Както знаете, те са в основата на голяма част от съвременната промишленост в Европа. Аз съм съосновател на три хай-тек малки предприятия, високотехнологични малки предприятия. А най-напред бих искал да отговоря на два въпроса, които бяха зададени от членове на комисията. Първо, на къде върви секторът и второ, какви мерки трябва да се предприемат от страните членки, за да можем да продължим да бъдем начало и да растем. Второ, сектора а, ИКТ, информационни и комуникационни технологии, разкрива огромни възможности в Европа и особено за малките и средни предприятия. Както виждате на диапозитива, огромен брой системи използват силициеви чипове и информационните апарати и личните компютри фактически са много малка част от това. Виждате различни интелигентни устройства се залагат в, в автомобилите, в сградите. Те представляват те са 500 милиона такива чипа, 500 милиона такива процесори има и в бъдеще ще има повече, нужда повече от 1 трилион такива чипове. Това е огромно предизвикателство пред Европа и европейската промишленост е, е на, се е насочила вниманието, за да заволи тези нужди на обществото, енергетиката, автоматиката, автомобилната промишленост и така нататък. Ако разгледаме двигателите на този процес, някои от предишните лектори споменаха застаряването на населението, здравеопазването, енергийната ефективност, нуждите на обществото и така нататък, виждате, че средното темп, средният темп на растежа пред последните три години и прогнозата за следващите две години е значителна в именно тези сектори. Доброто е, че Европа а, овладява редица от тези ключови пазари. Добре е да знаем къде е нашата сила. Виждате в дясната страна на таблицата европейските фирми, които са първи, втори или трети по своя пазарен дял. Но, както всички знаем, ние сме изправени пред глобални проблеми свързани е, с цената на развойната и научна дейност, с конкуренцията на, от, от трети страни, главно азиатски, където трудът е много ефтин, еволюцията на технологичната е, и ценност на верига, а също така еволюцията на самото общество, което трябва да бъде взета под внимание. Ако хвърлим поглед сега в, в поглед върху научната и развойна дейност, този диапозитив е може би малко сложен, а, но виждате, а, значи, а, а, силициевият а, чип е, е, е минимална. 300 мм с а, увеличаването на а, размера на чипа и като намаляваме а, размера на транзисторите, виждате, че разходите за научна развойна дейност се увеличават значително в дясната страна. Виждате факторното увеличаването от една поколение на чипове към друго. Виждате също така и цената, която се увеличава на няколко милиарда долара за производството на подобни нови поколения чипове. Поради това и поради продължаващата еволюция на а, полупроводниците, виждате, че всъщност а, има настъпи много сериозна промена а, в, в пейзажът на ИКТ и в Европа, и в целия свят. В тази графика виждате от 2001 година до 2009 година броят на големите а, фирми, в, с промишлен капацитет в тази област значително се намали. И това е свързано с много сериозни проблеми. Ако погледнете в най-дясната част на графиката, виждате, че имате само една европейска фирма останала, която, може, която има а, възможност, сериозен производствен капацитет. Виждате, фирмите са намалени от 15 през 2001 на 5 през 2009 година. А, значи, това е страхотна, драматична промяна а, в пейзажа на информационните и комуникационни технологии. Не мисля, че тази промяна се е намерила съответно отражение в нашето мислене и в нашата стратегия, нещо, което трябва, а, проблем, който трябва да се решавате първа. Сега, ако погледнем, като погледнем а, чипове а, а, CMOS, виждаме IBM, ST, в Европа и Samsung а, в а, Европа и ТСМЦ. се а, допълнителни металоксидни полупроводници. А сега, ако погледнем в, в в долната част на тази таблица, виждаме, както споменах, Samsung има такава производство, за, производство, за производство на полупроводници. Нека погледнем сега Обединенията за научни и развойни изследвания. Има в Европа само една организация, която е европейска. И това отразява именно тенденцията, за която говорих до сега. Тук за кластерите за производство на полупроводници в Европа не имаме нужда от такива групировки. Те трябва да се формират по места, колкото може по-бързо и затова е необходима подкрепата на местните власти на национално и европейско, национално европейско равнище. Виждате тук, може би от преди 9 месеца е тази картинка. Има три производствени центра, един в Дъблин, в Ирландия, един в Гренобъл, Гренобел в Френската силиконова долина, сили, и, и един в Дрезден. И Дрезденската фабрика а, на практика вече е затворена. А, т.е. може да зачепнете един от тези производствени центрове и виждате колко драматично е положението с производството на полупроводници в Европа. Тоест, какво може да направим, за да решим тези проблеми? Необходим ни са ни нови нов тип системи. В сътрудничество с няколко района на Европа и със съответните университети и научни институти се опитваме да създадем нова научна база за развой в тази дейност. И вместо образование и научни изследвания се опитваме да привлечем помощта на градовете, районите и вероятно на групи региони, за да създадем интеграционни центрове, които биха могли да бъдат конкурентоспособни на европейско равнище. Както един от колегите вече спомена, институциите в частния сектор също трябва да работят заедно. А в цяла Европа, ако погледнете Саксония в Германия, тя значително допринесе е, за бързото развитие на конкурентоспособността в микроелект... грамадската микроелектроника. Ако погледнете Гренобъл, един малък град с 120 000 жители, който вече е Силициевата долина на Франция. А това е поради подкрепата, която Гренобъл получава от местните и районни а, е, власти в съответния департамент. Тази работа вече започва. Виждате тук меморандум за разбирателство, подписан а, е, в Дрезден. Не може да прочете много еситно, но става дума на директорът а, на съответният институт в Дрезден, сили, директорът на Силикон в Саксония и а, съответният директор на института в Дрезден. В Гренобъл, виждате на снимката, това е, е заместник кмета, представител на промишлеността, и доместник директор на така наречен полюс на конкурентоспособността. Значи става дума за създаване на устойчиви, интелигентни центрове в градовете и тук и трябва да използваме силните страни на Европа, на мобилността, интелигентното строителство и нашите възможности в информационните и комуникационни технологии. Опитваме се да разширим тези инициативи и в други части на Европа, Кембридж в, в Великобритания, университет, университет е номер едно в Европа по отношение на научните изследвания. Виждате тук е редица други райони, Алмада в Португалия и така нататък, които също участват. Искаме да получим подкрепа е, за този подход и затова сме направили предложение пред Европейският технологичен институт. В това отношение, господин председател, трябва да кажа, че ние бяхме много очудени, когато когато се, няк... беше, чухме, че, ня... че се, ролята, че градовете и регионите като че ли могат да бъдат пречка за иновациите. Очевидно и Европейската комисия, и Европейския парламент трябва да изяснат какво има предвид Европейската комисия, която прави подобно изявление. Ето тук е, тази картинка е за Гренобъл. Виждате на снимката Гренобълската долина и съвместно с а, е, е, град Гренобъл и с департамента са определени три терена между двете реки и са създадени три големи а, центра. Единия за информационни технологии, другия по а, енергетика, а, а третия по здравоопазване. Ето тук какво ще се изгражда за 6, 6 години с годишен а, бюджет 1 милиард годишно. Ето какъв е мащаба на инвестициите, които са необходими. Целим да имаме 10 000 научни работници, 7 000 инженери, 10 000 студенти. И виждате е, колко много европейски фирми участват в тази работа. Мисля, че подобно нещо може да се постигне на редица места в Европа, но необходимо е координация и сътрудничество между всички участници. В заключение, мисля, че секторът е, представлява важна, е, благоприятна възможност за Европа. Той е основа за редица други отрасли. Примерно в строителството на сгради Европа ще има голямо предимство, ако може да създаде интелигентни сгради и ако могат тези сгради да бъдат свързани с една интелигентна енергопреносна мрежа, ако имаме интелигентни електрически автомобили, и, които могат да се свързват помежду си и с други пунктове. За да бъдем конкурентоспособни са ни необходими интеграционни центрове на много места в Европа. И е, особено е необходимо да се даде възможност на малките и средни предприятия да разгърнат капацитета си, като имат предвид тези предизвикателства. Казах ви, че само пет а, е, е, компании остават в целия свят в производство на проводници и само една от тях е европейска. И тук Европа трябва да направи още много по отношение на научните изследвания, образованието, градовете и участието на всички заинтересовани страни. Благодаря ви. Благодаря, господин Крин. Сега да продължим нататък, да дадем думата на доктор Волган Пешке. Това е първият представител гост днес, който е представител на голяма фирма, именно на Байер АГ. И тук е поканен като вице-президент на е, ЦИФИК и е, член на е, групата на високо равнище за ключови новаторски модерни технологии. Благодаря, господин председател, депутати, дами и господа. За мен е удоволствие да говоря пред вас Радвам се на тази възможност да споделя с вас мнение за бъдещето на Европа и промишлеността и с ударение върху химическата промишленост. Е, тук съм в качеството си, както чухте, е, си на вице-президент на ЦИФИК и е, отговарям на съвета за научно-изследователска дейност и новаторство в химическата промишленост в Европа. Наистина, е, това е един познат портфел по отношение на индустриална политика, научно-изследователска дейност, е, новаторство, малки и средни предприятия и така нататък. В тази картина къде е мястото на европейската химическа промишленост? Европейската химическа промишленост днес все още е водеща в света. Тя държи 30% от производството на химикали в света. 96% от фирмите ни са малки и средни по е, размер. Те представляват около 28% от всички продажби е, на стойност близо 600 милиарда евро. Малките и средни предприятия, както и големите, е, и големите предприятия, създават една симбиоза между е, доставчици и клиенти. И въпреки значителните структурни изменения, в, е, както и глобалния натиск на конкуренцията, отрасъл е устойчив с лек спад от 2% през последните 10 години. Тук става дума за 29 000 компании с 1,3 милиона е, работници в цяла Европа. Това е една позиция, която трябва да запазим и да доразвием, за да запазим една силна химическа промишленост в Европа. Химическата промишленост е, е основен и системен елемент от конкурентоспособността на европейския модел. В е, бъдещето и с оглед предизвикателствата пред обществото в бъдещето. Много е, примери за това имаме, ще се спра само на някои. За всяка единица от е, е парникови газове, е, които се е, е, от, изхвърлят пряко или непряко от химическата промишленост, две трети от емисиите се спестяват за продукти, е, останалите се в, в, участват в други производства. 1,4% е, от е, е, зависят от производствения процес и е, приложения, които са енергоспестяващи. Ако погледнем модерните технологии и участието и в е, нашите, продуктите от нашето ежедневие, е, тач е, е, екрани, економични коли, електроуреди в домакинството, всички те са свързани и зависят от продукти на химическата промишленост. Често говорим за позеленяването, така нареченото позеленяване на економиката. Това зависи наистина отново от производството на химическата промишленост. Например, 10% от химическите продукти вече се произвеждат в е, процеси, биотехнологични процеси и ще, този процес ще се увеличи в бъдеще за да се гарантира е, обновяеми източници на електроенергия. Е, тази промишленост наистина е в, е, корена, в корните, в основата на устойчивостта е, на почти всички производства и предлага устойчиви решения заедно с партньорите ни от индустрията. Средството да се стигне до целите, които сме си поставили, е новаторството, разбира се. Но какво означава новаторство? това не е само изобретения, които са е, мотивирани от е, научно-изследователска политика и развойна е, политика, а, а именно е, от идеи, идеали е, за, за обществото, е, които не, идеи, които не са е, на, на е, лесно разположение, които е, трябва обаче да имат практическо е, приложение. Е, за да има реална иновация, партньорите в цялата верига на добавена стойност трябва да работят заедно. Един пример. Биоекономиката е, е, е свързана с използване на е, води. Не можем да решим този въпрос, ако не решим въпроса с рециклирането на водите. Е, е, това наистина трябва да става заедно с платформата за водни технологии, за да се намери решение е, в е, състезанието между производство на питейна вода и промишлени, води за промишлени нужди. Наистина Европа трябва да промени отношението си, ако иска към този проблем, ако иска да остане конкурентна. Не ни трябват само технологични или финансови стимули, но и възможности за развитие на е, бизнеса, които да помогнат е, да се преодолеят съществуващите институционални бариери. енергийно интелигентния дом е, ни дава по-малко е, обещаващи примери за реалността на реалностите в Европа. Тук имаме, можем да съкратим потреблението на енергия с до 30%, без да се налага да строим нови къщи и е, жилища. Е, тези технологии обаче означават, е, предполагат политическа воля и отчитане нуждите на обществото. И трябва да има една обществена подкрепа за тези демонстрационни проекти. За мен, очевидно, времето за е, секторния подход и политиката е отминало е, за Европа. Ако Европа иска да стъпи, да гради върху постигнатото наистина е, тази верига за добавена стойност трябва да е една е, основния мотив е, за постигане на дългосрочни цели. Подхода, този подход наистина трябва да е решаващ за, в определене на новата иновативна политика за Европа. Ние приветстваме вашата инициатива да е, обедините представители на отделните отрасли днес тук. Наистина, е, Европейския парламент може да играе водеща роля за ускоряване на новаторството, като предоставя ясни и дългосрочни политически насоки за новаторството. Важна стъпка в това отношение ще бъде да направим така, че новите индустриална политика да подкрепя новаторството Европейския поли... Е, е, парламент може наистина да да направи така, че всички е, регламенти да се проверяват според това какъв тяхто приложение се проверява по отношение на потенциала им за въвеждане на иновации и стимулиране на иновации. Иновациите би трябвало всички наши бъдещи политики би трябвало да ни помогнат да е, активизираме партньорите в тази верига за постигане на е, добавена стойност. Например, заявки за новаторство, за сгради би трябвало да се е, отнасят не само до строителната промишленост, но трябва да имат, да предлагат стимули и за всички други свързани отрасли по веригата. Второ, това е наше желание, свързано с сегашните инструменти за научно-изследователска дейност, като, например, е, формите на финансиране. Те са отлични за научно-изследователска дейност, но не са достатъчни, за да подобрят е, новаторството. Твърде бавни, твърде бюрократични са за целта, а което е по-важно, те не са достатъчно финансирани, не предлагат достатъчно средства за иновация. В момента европейското финансиране за научно-изследователска дейност е 14 пъти по-голямо, отколкото е, средствата, които се отделят за новаторство. Според нас новата е, рамкова програма трябва да, да отдели около 30% от средствата си за демонстративни е, за е, проекти. Трябва да се окаже по-привлекателна за малки и средни предприятия и трябва да е по-лесно достъпна освен това, трябва да подпомага допълняемостта между новаторството с определена цел, като например обновяеми източници на енергия. Съществуващата Европейска технологична платформа трябва да играе важна роля за балансира на интересите на новаторството и е, научествателската дейност. Наистина, тези платформи имат е, потенциала да се превърнат в инновационни платформи, е, форуми. Нашият е, форум за устойчива химия вече е, се адаптира към е, тези реалности и заема водеща роля в създаването на публични частни публично-частно партньорство и е, е, предлагане на проекти в няколко важни области, като ефективност, енергийна ефективност, е, водоснабдяване и така нататък. Според мен, вие, членовете на Европейския парламент, трябва да сте шампиони на, на иновациите и тази политика в съответните ваши избирателни райони вие трябва наистина да помогнете за да постигнете на една промяна в самото мислене на хората, е, така че да помагат и да стимулират е, новаторството. Това може да стане, като се активизира сътрудничеството между отделните отрасли в цялата, по цялата верига, за да се намерят е, решения на предизвикателствата, пред които е изправено обществото. Благодаря. Благодаря най-сърдечно на доктор Плишки. Накрая и не най-маловажно, ще чуем един представител на комисията, господин Дюрви, директор на инновационната политика в е, е, Генерална дирекция Enterprise, предприятие. Благодаря ви за това, че сте тук. Получихме е, миналата година документи от е, комисията и сега ще се е, радваме, ако е, ни представите този документ. Господин председател, е, е, дами и, дами и господа, значението на темата на тази сутрин, бъдещето на европейската на, а, е много важна. Ние, нашата стратегия потвърждава нуждата от силна индустриална база. Няма съмнение, че разширяването на сектора а, също така а, а, Е, става дума за интензивните е, услуги, е, които дават много работни места и то квалифицирани. Очевидно стана дума, кризата показа, че е необходим нов модел на растеж, който взима предвид екологичните, климатични и социални нужди. И през последните години преживяваме период, преходен период. От една страна, а, услугите, които ще бъдат на разположение на 2020 година, все още не са на нашето разположение. От тук идва и значението на научните изследвания и на иновациите. тук се крие и а, а, важността на ключовите генеративни технологии. Европа не може да има силна индустриална база, ако тя не овладее тези технологии. Съобщението на комисията, прието на 30 септември 2010 година, върху ключовите генеративни технологии. Кои са тези на базата на основни различни проучвания? Те са в областта на наноелектрониката, полупроводниците, здравеопазването и така нататък. Те, това са основите на сектора. Тониката, също така новите материали, които се използват в космическите изследвания, транспорт, здравеопазването, индустриалната биотехнология и всичките свои разклонения, включително в хранителната промишленост. Всичко това ще бъдат сектори, които са основни за нашата бъдеща. Става дума за научни изследвания с голяма интензивност, значителни инвестиции, високо квалифицирана работна ръка и а, използване на постиженията на различни сектори. И затова, ако Европа трябва да бъде в авангарда в областта на възобновимите енергоисточници, а също така в създаването на нов економически модел, тя трябва да бъде също така в авангарда на всички тези генеративни технологии. Европа няма, има козове, има предимства в това отношение, но има и някои слабости особено в, в търговското приложение и трансфера на технологиите. Не липсват примери, технологии, разработени в Европа, намират пазар и реализация извън Европа, в САЩ, в Япония, пък и другаде. Достъпът до инвестиции, рисковия капитал, предприемаческия дух, недостатъчният диалог между научните центрове, това са все слабости на Европа, върху които трябва да поработим. Комисията предлага няколко насоки за работа в бъдеще. По-специално укрепване на сътрудничеството с Европейската инвести... банка за инвестиции и инвестиционния фонд, за да може да се намери нов подход към инвестициите, помощ за малките и средни предприятия в Европа, подобряване на структурата за трансфер на знания и технологии, ревизиране на основните условия, в които действат нашите предприятия, било в страните, било в търговските зони, за да можем да направим от Европа една привлекателна зона а, за а, работещите в тези области. Една група, експертна група на високо ниво, ще бъде създадена в скоро време от заместник председателя Таяни, е, за да може по-добре да бъде е, пласирана Европа в тези стратегически е, области. Това не е единственият елемент на нашата стратегия. Ние сега подготвяме една нова стратегия за научни изследвания и иновации. Тази стратегия трябва да бъде приета от комисията през месец септември тази година и тя ще предложи нов подход към, нашия, нов подход към научните изследвания и иновациите. Да се даде по-голяма тежест на иновациите, за да може да постигнем целите и решим проблемите, пред които сме изправени. Благодаря. Благодаря и на последния ни докладчик. Наистина, благодаря за точното е, и за експедитивността. Рядко се случва да е, е, свършим работата си преди предвиденото време. Благодаря на колегите от парламента наистина трябва да кажа пред нашите депутати, такова високо представителство не сме имали по е, други теми. Е, наистина знаем колко е, е чувствителен парламента към тези теми. Затова предполагам, че ще има въпроси и бележки, до, доста въпроси и бележки. Ако сте съгласни, вече имам заявени 6-7 изказвания, сигурно ще има и други. Да, да изслушаме по 3, 4 или 5 за да може след това да се разпределят е, ораторите, да, из, да, да структурираме работата си. Първо, госпожа Кастио има думата за първи въпрос. Благодаря, господин председател. Е, искам преди всичко да ви благодаря за решението е, за За това е, е, представителство наистина беше забележително е, това, което чухме от тези високи гости. Това ни дава един ясен поглед към сегашното и бъдещо състояние на, промиш... на индустрията в Европа. Ясно е, че ударението пада върху новаторството във всичко това. В последния доклад е, е, се бе обърнато внимание на отделните, на цялата верига от е, е производства. Съвсем решаващо е в този случай образованието. Образование в средното и висшите училища и преди всичко образование в информационните и комуникационни технологии. Е, това би повлияло е, в значителна степен на развитие на промишлеността, е, както стана ясно от представането на господин Крин но тук има забележителна е, на, на, така, празнота между е, търсенето, е, необходимостта от образование и, електро, и уменията в областта на електрониката, както и предлаганите работни места в тази област. Трябва да решаваме този проблем. Не можем да продължим да третираме въпроса като обичаен бизнес as usual, просто защото е, много скоро ще ни е, е, изпреварят други държави от други части на света, които вече са много напред в образованието и квалификациите в областта на електрониката. Тази умения всъщност е, се, е, това се отнася до отделни групи в обществото, които играят ролята или като потребители, или като работодатели, или като е, работещи в различните фази на развитие на промишлеността. Как оценявате вие? Какво ще кажете за тази дистанция, за тази празнота, как, е, какво трябва да направим, за да, да запълним е, тази, е, този дефицит. Аз смятам лично, че това закъснение е толкова голямо, че е, имаме е, огромна нужда от наваксване е, и едва ли не трябва революционни мерки да предприемем, за да можем да, да сме в крак с развитието на нещата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на лекторите които много ясно очертаха положението в редица сектори на европейската промишленост. И първият въпрос искам да задам на господин Мас. Господин Мас говори за строителната промишленост. Очевидно, строителният сектор беше най-сериозно засегнат, поне що се отнася до работните места в някои страни членки. Очевидно, много от работещите в този сектор не са а, а, готови да възприемат новото. Просто няма такава способност. Мислили ли сте за квалификацията на работещите в сектор строителство, за да могат те да се приспособяват към новото? защото двигателят за развитието в този сектор може да бъде по-високата квалификация на работниците. Това е първият ми въпрос. Имам и друг. Комисарът Таяни ще работи за приемане на нов законодателен а, акт, който урежда въпроса с иновациите. И искам а, да задам а, и въпроси на господин Деси, на господин Крен, на господин Беси и господин Крен, които говориха за промишлениците, които ще играят ключова, генерираща роля в индустриалното развитие на Европа. Това напълно отговаря на целите за намаляване на СО2, за които говори господин Беси. И искам да попитам именно по този въпрос. Госпожа Кавалеро, Благодаря, господин председател. Преминаваме през тежки моменти за всички, но най-вече за промишлеността в Европа. Един от най-големите спадове беше в инвестициите в промишлеността. За щастие все още сме на водещи позиции в няколко отрасъла. Аз съм инженер и съм много горда, че един от тези отрасли, в които ние сме водещи, е отрасла на механиката и на комбинираните двигатели с вътрешно горене. Основно е благодарение на промишлеността в Германия. Позволете ми да се е, да изразя несъгласие с нашите колеги по отношение на Дамлер Крайслер. Бе казано, че Крайслер е компания от миналото. Мисля, че това не е вярно. Крайслер продължава да инвестира в цяла Европа в научно-изследователски проекти. Ето, например, в португалските университети. Е, се правят изследвания е, по използването на водорода и прочие. И един от най-големите проекти бе свързан е, бе един проект на Дайлер Крайслер за водорона, водорода, който протече в няколко града, включително и в Порто. А тези времена на преход са много важни, защото е много важно да се види какви са отношенията между публичния сектор и частния сектор във времена, във времена на криза. Не само енергетиката е от основно значение а, важно е да бъдем ефективни по отношение на всички суровини. Да произвеждаме повече с по-малко. Трябва да използваме силните си страни в областта на технологиите. Трябва да си признаем, че има области, в които няма да върнем своята водеща роля – и да се насочим към другите с мазови инвестиции в научно-развойна дейност и от публични и от частни източници. Искам да задам следния въпрос. Няколко от ораторите говориха за интелигентните градове и за енергийно ефективните сгради. Искам да ви попитам – какво ще кажете за транспорта? Мисля, че устойчивият транспорт ще бъде много важна тема в бъдещето. И там има много технологични нововведения. И в тази област а, имаме преднина. И във връзка с въпроса на колегата Тереза Мадорел, а, как разглежда автомобилната индустрия въпроса за електрическите автомобили? тази област е ясно, че по отношение на двигателите с вътрешно горене а, имаме ясно конкурентно предимство, но това не е а, е, така по отношение на електромобилите. И така, какви са плановете? Ще направим ли специални усилия, за да а, а, поемем водеща роля и в тази област? Е, ще има ли специални усилия за хибридни автомобили? Благодаря. Благодаря. Колегата Хипнер има думата. Благодаря много на всички оратори за интересните изказвания. Първият оратор говори за препятствията пред е, растежа на економическата дейност на малките и средни предприятия. Смятате ли, че е необходимо да се предоставя повече информация? за това по какъв начин е, бюрократичните пречки се отразяват на малките предприятия? можем ли да говорим тук за достъпа до е, кредити е, с, с е, ниски лихви. Мисля, че това е един от най- е, сериозните проблеми за малките и средни предприятия. Второ, европейското финансиране. В крайна сметка имаме всевъзможни европейски програми, които имат за цел да насърчат развитието на малките и средни предприятия. Защо не се освояват тези средства до такава степен, до каквато бихме искали. Провеждат се множество проучвания в различни отрасли. Но искам да попитам, има ли проучвания, за това как да се преорганизира дейността на бизнеса. Фирмите трябва да знаят много добре кои елементи на пазара се развиват добре и силно. Ето, например, а, на, ако им се налага да се преориентират, да разберат коя част на отрасъл на строителството, например, действа добре. Какви са съветите, които могат да се дадат а, и на отговарящите за градоустройството, за да могат и те да си вършат работата добре? Ясно е, че няма как да се състезаваме с Индия, е, Китай и африканските страни по ефтина работна ръка. Но един от ораторите каза, че новите технологии са отлична възможност за развитие в Европа. Ако това е така, можете ли да ни дадете пример за добро сътрудничество с академичните институции за да покажете как новите технологии могат да се използват за да се направи производството по-лесно и по-ефтино. Също така, що се отнася до а, отношенията между местните регионални власти и бизнеса, има доказателства, че те могат да са много плодотворни, но можем ли да получим повече информация за това, за да я предадем на нашите е, национални парламенти на нашите региони, защото ако хората чуят конкретни примери и конкретни разкази за това как може да се постигне успех, те ще се отнасят доста по-топло към тези новини. И накрая, а, оказва се, че а, по отношение на иновациите липсва е междуотрасловия подход, включително и в областта на финансирането. По-рано често чувахме, че финансирането е фрагментирано. Какви са гаранциите, които можем да имаме за в бъдеще? това, европейските програми, които са за финансиране на иновациите, да работят малко по-холистично, а да не се финансира само а, а, строителния отрасъл, е, да кажем, иновациите в строителния отрасъл, но и в отраслите, свързани с него. Често е, слушаме за това кога ще се случи. Господин Бютикофер. Благодаря, господин председател наистина стана ми смешно, че е, това, което казахте в представането, че е, колегата Беси е представител на Даймлер е, Крайслер, това, което казахте, че Даймлер няма бъдеще, аз мисля, че брака между Даймлер и Крайслер се провали наистина, стигна се до развод. Е, и вече няма Даймлер Крайслер. Ето защо господин Беси не е представител на, на Daimler така че това беше малко неточно в, е, е, в, в програмата в дневния ред. Аз обаче въпреки всичко смятам, че Даймлер има бъдеще, макар че те в конкуренцията с БМВ малко изостанаха, но това е друга тема. Господин е, Дюви, благодаря ви много за това, че в края на презентацията е, наблегнахте отново на това, че е, тази дискусия трябва да се проведе, а именно, че трябва да говорим за една еко, ефективна структура – Изподелям вашето мнение за е, тази неотложност е, на мерките и радвам се, че изтъкнахте това. Аз не вярвам, че е, ни остава много време. И тук наистина съм съгласен с вас. Нямаме време да търсим решение на тези предизвикателства не само защото се натрупват е, стари проблеми, е, които чакат решение, но и защото трябва да сме, да, да сме достатъчно конкурентни. конкурентни. Не трябва да е, се възприема, е, е, не, може Европа да остава, да, да, да е, почива на старите си лаври, когато беше водеща в производство на двигатели за тръчно горене. Например, това, което каза доктор Плишке, че вече не е време за чисто отраслови мерки и подход – Цялата верига трябва да се преориентира. Но искам да чуя малко повече за това какви са средствата за постигане на такава преориентация. Каква, каква роля ще играе е, политиката в е, това. Вие използвахте ключовата дума зелена ни производства. Неодавна чух преценка от страна на немските производители, че химическото производство има че, че химическото производство е изчерпало потенциала си за, за такава е, на зелени е, технологии, зелени производство. Искам да чуя от вас какъв, възм... какви възможности има, какъв потенциал за развитие на новаторството в химическата промишленост, какви средства, какво ни остава още да постигнем там и как може това да се свър... свържи с конкретни критерии, с конкретни показатели, е, колкото до строителното производство. Благодаря ви за представяне на темата, но се питам Многократно говорихте за съответната е, необходимост от е, е, регулиране в тази политика, но може ли Европейския парламент да, раз, да постави такава рамка с, с относително с малко влияние в е, е, този е, отрасъл. Виждате ли вие е, допълнителна възможност за нас? И второ, от строителните профсъюзи е, е, на Германия напоследък е, е, се чу, е, че съществува недостиг в, е, на такива технологии в новото строителство. Бихте ли казали нещо по този въпрос? И отново, вие предлагате е, определение на устойчивостта, устойчив, устойчивост на, на печалбите, на доходите, но решаващите елементи са ефективност на енергийна ефективност и е, ефективност на суровините. Но тук сме стигнали до границата. За мен, е, е, според мен, ефективността на суровините е една от слабите точки, слабите звена на нашето производство защото е, политиката ни до сега ни води не на улица. Искам да попитам какви са инструментите, какви са средствата. Не би ли трябвало в някои е, е, европейски страни да говорим за това, че економическия модел предполага едно връщане, една стъпка назад в промишлеността и именно тази политика трябва да се преразгледа. Благодаря ви. Господин Токалас. Благодаря, господин председател. днешните изказвания, лекциите, които чухме по бъдещето, за бъдещето на европейската промишленост, са е следствено, естествено следствие на, на това, което чухме вчера. Продължение на това, което чухме вчера. Тъй като това са, така да се каже, двата върха на триъгълника технология, иновации, научни изследвания. Много интересно беше това, което чухме за дефиницията на технолог, понятието технология. Като че ли Европа не винаги разбира значението на научните изследвания, значението на иновациите. Виждаме какво правят други страни. Например, американците продадоха патента за е, полупроводците на Япония през 1945 година, тъй като нямаха техническа възможност да го развиват е, това не се знае е, много добре, но е така. Искам да благодаря на лекторите за чудесните им е, разяснения. И искам да кажа, че един от проблемите, който трябва да решим, е, това е пазарната реализация на постиженията на науката а също така и пълноценното използване на откритията. Не виждам защо Европа да не може да печели съревнованието с нашите презокеански партньори. За да стане това, най-добре е да се запознаем с добрата практика. Знаете, че от 920 година насам търговската реализация на иновациите, сътрудничеството между университетите и предприятията са нещо ежедневно. Това е една ефективна практика, която има дълги традиции там и тя дава възможност на предприятията да участват в проекти, основани на рисков капитал. Някъде прочетах, че в, в Съединените щати има е, 7000 предприятия, чието оборот е над 100 е, милиарда долара и че те всички инвестират в, в новаторски проучвания. Е, в Европа. Пример за това е университетът Кембридж, който се умява да привлече представители на предприятия, чиято дейност е свързана с научните изследвания на учените в Кембридж. Подобен е примерът в Финландия, където в едно един технически университет са базирани представители на редица предприятия в сектора на електрониката. Imperial College в Великобритания. Фармакевтικές επιχειρήσεις για να το μετατρέψει σε ένα πολύ γνωστό είδο. Също така кани представители на фармацевтичната промишленост, за съвместна работа и това е също друг пример за плодотворно сътрудничество между промишлеността и науката. Сега да кажа, е, да ви споделя с вас едно лично мнение. Знаете, че в Европа много се говори, хубави неща се казват, но малко се прави. Един от колегите преди малко каза, че времето не чака, Нашите проучвания показват, че през 2020 е, ще се окажем извън играта и не правим нищо, за да променим това. Свършвам, господин председател. Имаме 2000 университета в Европа. И инвестициите са пръснати между тези 2000 университетски центра. Говорим много за високо ниво, за конкурентоспособност на ниво на институциите, на ниво на университетите. В Съединените щати Небраска, щата Небраска не се оплаква, ако повечето инвестиции отиват в Кембридж, Масачусетс или в Калифорния. Ако искаме да развиваме европейската наука, трябва е, трябва да заложим на нашите силни страни. Бил съм в Гренобъл. Нужни са ни още няколко подобни града, град, градове като Гренобъл. Благодаря. Имам още 12 изказвания. Е, искам да дам възможност на всички да зададат въпроси, но трябва да имаме предвид, че ще трябва да оставим, да предвидим време и за отговорите, е, за това ще прекъсна сега и ще дам думата на гостите да отговорят. Като е, обичате, е, как ще си ги разпределите, просто спрете се на въпросите, които, по които вие сте компетентни съответно. Благодаря, господин председател. Може би ще се опитам да отговоря на въпросите и коментарите на госпожа Кастело и госпожа Хюбнер, отнасящи се до сътрудничеството, примери за сътрудничество между научно-изследователските е, институти и е, производството. Съгласен съм, че ни се на подхода за бизнес as usual е, няма да е подходящ, няма да е уместен. Преди седмици е, бях с една делегация в Калифорния и наистина е, там човек не може да не забележи това тясно сътрудничество между малки институции като Калтек, които имат едва ли не е, по-малко от 200 факултета и JPL и тази осмоза между академична институция, номер 3 в света е, и една производствена организация, тази осмоза наистина е, ви показва, че Европа изостава очевидно. Подобен е пример и с Станфорд. Е, аз поставих въпроса с, с местник ректора на университета Станфорд за конфликт на интересите Въпрос, който често възниква в европейски университети, когато професор иска да участва в, инов... в иновации. отговорът беше ясен, черно-бял, както обичайно с американците. Отговорът му беше индустрията, производството в Силиконовата долина не иска нашите млади професори. Тоест, те тласкат е, е да производителите да и да сътрудничат с университетите. Наистина, ние имаме водещи университети, с които можем да се говорим, но трябва да ги свържем в такава система, с е, новаторска система, която да въвлича, да включва и производството. Е, Наистина в този смисъл местните регионалните власти са, имат ключова роля. Те отразяват, те могат да покажат какво е нужно на местно равнище. Колкото до примери на такова сътрудничество, за което попита госпожа Хубна, ще дам пример от Гренобъл, макар че съм ирландец. Но един добър пример там е, ако зададем въпроса защо Европа води в микроелектрониката. Е, има е, водеща, е, защо водещо производство. Център на микроелектроника е там, който е един малък град, далеч от всичко. Причината е, че е свързано с нашия институт, на който съм директор, който е, е отворен към производството, към е, научно-изследователска развойна дейност, е, работи с IBM, с местните университети и научно-изследователски организации. Така че начина да се е, работи е, е много тясна връзка и взаимодействие между всички заинтересовани среди. И аз би го нарекал, е, това не е триъгълник на познанието, а многоъгълник на познанието. На познанието. Благ... Ще се опитам да обобща малко вашите въпроси и коментари, да ги обединя около няколко по-крупни теми. Новаторството в строителната промишленост е, това, което е, първо трябва да, да бъде е, необходимостта от това да бъде е, схваната, след това да се е, претвори в дела, е, разбира се, с оглед и на е, съответното образование. Смятам, че е, трябва да, да следваме този, тази връзка и ритъм между е, мисленето и е, действията. Колкото до съответните стъпки и мерки, би трябвало да се съсочим конкретно върху съответните стъпки. Е, наистина ни трябва новаторство. Е, тук е, се засягат различни въпроси, различни отрасли, връзката между отраслите, но трябва да, да разследваме всички тези връзки, и взаимодействия, за да може строителната промишленост да ползва от тях. Но трябва с нашите показни проекти да, да демонстрираме какво можем да постигнем в тази тристепенна схема. Апскейлинг – е, това се отнася и до е, многото, 3 милиона е, работещи в този отрасъл. Би трябвало да помислим за всички, които работят в строителната промишленост. Тези хора трябва да са е, да бъдат въвлечени, не просто да им се спускат заповеди, това ще правиш и е, ти ще правиш това, ти ще правиш е, е, това. Те просто трябва да бъдат въвлечени в, е, раз, чрез нови методи, нов подход. В е, строителната индустрия има две основни течения, които се отнасят и до други производства – Едното е виртуалното строителство, макетите, които изграждаме с е, компютър вече, а не механично. Наистина Е, един екип е, проектанти могат на екрана да, да проследят, е, да видят какво, какви идеи имат останалите и по този начин могат да бъдат обединени множество идеи преди да се стигне до изпълнение на даден договор. Значи това виртуално строителство е много важен процес тук е, е, участват неща като информа, строителна информация, изграждане, моделиране. Практически ние сме на прехода. Това е един преход към Мислихме, че е, сме постигнали всичко, но в момента сме в едно преходно състояние на преход много малки иновативни е, е, строителни предприятия трябва да участват е, в този процес. Второто важно течение по отношение на трите милиона малки и средни предприятия би трябвало да възприемем неща, които познаваме от производството. Например, това е, е теорията за економичното управление, постното управление, както се казва, една много е, рационализирана, опростена администрация на тази промишленост и разбира се да мислим е, за ефективност на економическа ефективност и не само това. По този начин е, би трябвало да би трябвало наистина това да става в диалог с тези 3 милиона малки и средни предприятия, за да знаем, да научим пряко от тях какви са техните потребности. Е, за да можем и при образованието да, да е, се адаптираме към новите нужди. Енергийната ефективност е друг важен въпрос. Това, което е най-важно за обществеността в момента, за обществото в момента, е именно енергийната ефективност, е, която е, трябва да се разглежда във връзка с е, интелигентните мрежи. какво парламента може да направи, за, за да разчисти препятствия по пътя? и е, да упрости и улесни е, дейността на е, тези предприятия. Регламенти те трябва да се изготвят заедно с представители на бранша, на сектора и от договори за услуги, да кажем изграждането, построяване на четири врати или нещо такова, да се премине към договори, в които самата е, е, промишлено предприятие, самото строително предприятие или фирма поема отговорност за проекта. Ангажира се с неща, които трябва да изпълни. Ако обаче е, клиент иска, да кажем, конкретна услуга, е, добро осветление на сградата или така нататък, това вече е друг вид е, договор, друг вид е, услуга. Просто трябва да разграничим е, договорите за услуги от договорите за строителни е, дейности като такива. Когато е, става дума за изграждане на дадено пространство или преустройване на дадено пространство, обновление, тогава наистина трябва да се отчитат концепции като тези, за които стана дума тук. Колкото до разходите, в крайна сметка тези неща се решават от е, частни инвеститори. Те инвестират в подобряване качеството на, е, своите, е, на своята собственост, сгради и така нататък. Регла... Moet leren praten over de performance. Що се отнася до правните разпоредби в областта на строителството, има най-различни данни по този въпрос. Най-важното е да се вземе предвид какво очакваме от строителната индустрия по отношение на енергийната ефективност, както и по отношение на условията за здравословна среда на живот. Благодаря много, че ми давате тази възможност да отговоря на зададените въпроси. Не искам да отнемам твърде много време. Господин Бютиков зададе въпрос за рамковите условия. А, аз не съм специалист по този въпрос, но при всички положения те трябва да са такива, че да се придвижим напред максимално бързо. Изглежда има една тенденция – на протекционизъм, но от друга страна трябва да изнасяме електромобили. И трябва да вземем предвид и ролята на малките и средни предприятия. Трябва също така да се занимаваме с въпроса за устойчивото придвижване. Ако увеличим енергийната ефективност, тогава спадат емисиите на въглероден двокис. За да има електромобили са необходими мерки за насърчението <clears throat> на тяхното развитие и да, за това те да заменят автомобилите на бензин. Проблемът е обаче, че покупателната способност на гражданите на Европа спада и те имат много по-малко пари за устойчива мобилност. Също така трябва да се вземе предвид кой тип автомобили предоставя по-голяма лична свобода. Сега ще се отнася до малките и средни предприятия и инструментите за тях. Това, което се случва в момента е следното. Много е трудно на малките и средни предприятия да се възползват от тези програми. В края на обсъждането на седма рамкова програма се говореше за евентуални договори. Три години ги обсъждахме, но малките и средни предприятия не могат да работят по този начин. Те трябва да могат ам, да идентифицират проблемите и да се справят с тях възможно най-бързо. Много по-бързо от това, което е възможно по-настоящем с тези програми. Има един подход, който аз подкрепям напълно, и то е следният – да се разгледа цялата производствена верига. крайна сметка и малките и средни предприятия, и големите предприятия правят едно и също нещо. Те създават а, допълнителна стойност. Те създават стойност. И като се има предвид а, това, а, трябва да се разглежда цялата верига на, на създаване на стойност. А, в крайна сметка, а, <clears throat> големите компании закупуват части от е, по-малки предприятия. Е, така стоят нещата в Германия, например. И така необходими са ни партньори, с които да вкараме електромобилите на пазара. Тук говорим за много големи възможности. Необходима една устойчива производствена структура, която да продължава да произвежда. Не можем да работим а, е, с периоди от сорта на 30 години. Защото е трудно да се предвидят финансите за тези 30 години напред. Разбира се, по някой път се налага да, да стреляме на тъмно и може би да пропуснем а, е, целта. А, е, когато се стремим към успеха. Това е най-важното. Трябва да вземем предвид цялата верига на създаване на стойност. Говорим и за пилотни проекти, за демонстрации. Много често говорим за добри идеи на хартия, но а, идеите, когато са на хартия, не могат да се продават. Не може да се продават листа хартия, нали така? Благодаря, доктор Плис, Плишке. Благодаря. Благодаря за въпросите. Ще се опитам да отговоря на някой от тях. Въпросът беше, един от въпросите беше, как можем да улесним достъпът е, до е, средства на малките и средни предприятия. Процедурите много често са доста сложни. Малките и средни предприятия нямат е, необходимите средства. И като се имат предвид проектите, които в момента се изпълняват в Европа, Необходим е общ поглед върху състоянието на нещата, а малките предприятия нямат средства, за да е, имат този общ поглед. Службата за грантове а, е, получава от нас информация за всички възможни, а, е, възможни научно-изследователски грантове, които могат да получат малките и средни предприятия. Тази информация те предоставят на малките и средни предприятия, за да могат да се ползват от тях. Разбира се, в това отношение може да се направи още много. Непрекъснато се опитваме да подобряваме процесът на работа, начинът на работа, не само в новите химически промишлености, но и в редица други области. Например, 30% пред последните 20 години. в химическата промишленост, които участваха в работата за намаляване на енергоемкостта. В така наречената фаза F3, пак Целта беше да се създаде на, на завод на бъдещето. Един пилотен а, проект, а, наречен F3. Има ли още възможности за намаляване на енергоемкостта, за по-висока енергетична ефективност? Винаги има такива възможности. Например, в Байер – фирмата Байер. Имаме една проверка за това как работата се отразява върху климата. Опитваме се да видим какво правят и нашите конкуренти. Успяхме да постигнем общо намаляване на използването на енергия с 10%. който показва дори, че и в старите е, промишлени, отрасли на химическата промишленост може да се спестява, примерно може да се използва по-малко хлор. И хлорът обикновено е, за, за него е използвано, се използва много енергия. 3-4% от световната енергия отива за производство на хлор. И ние се опитваме сега да въведем нов технологичен процес, производство на хлор а, чрез а, катодни устройства, при което се а, намалява до 40% енергоемкостта на процеса. Огромно спестяване, огромно увеличаване на енергийната ефективност, както виждате. Няма да, да го да влиза повече подробности, но ще кажа, че са ни необходими по-прости инструменти. Може би са ни необходими консултанти, които да помагат на предприятията в това отношение. Трябва да инвестираме и повече в е, иновациите. Може би е, Wenn wir diese, no, diese Inventions Äh, die Entdeckungen nicht in Innovationen umwandeln und sie Необходимо очевидно е да инвестираме повече в пазарната реализация на е, изобретенията. И това, което правим, трябва да отговаря на нуждите на обществото. И то а, в един разрез на различните индустриални а, отрасли. По този начин могат да стимулират и други проекти и а, процесът ще набере скорост. Благодаря, господин Дюрви. Благодаря, господин председател. Е, е, е, новият закон за иновациите ще бъде по-скоро една стратегия за иновациите. Няма да се спирам на него. Темите на бъдещето се намират в стратегическите документи на комисията. Най-напред финансовите инструменти. Живеем, преживяваме криза. Може би вече не е така драматична, както миналата година, но достъпа до финансиране е проблем за всички предприятия, особено за малките и средни предприятия, но не само за тях. Така че на нивата на комисията, в сътрудничество с нашите колеги, е необходимо да предложим нови финансови инструменти за използване на рисковия капитал, които биха ни позволили да получим допълнителна принадена стойност към това, което правят трите членки. Но тук е проблема с законодателството. Няма единно законодателство. Има различни препоръки на страните членки в управлението на рисковия капитал и тази разпокъсаност се пречка инвестирането. Опитваме се да работим от тези въпроси. Опитваме се да създадем общо европейски финансови инструменти, които могат да преодолеят съществуващата разпокъсаност и именно това е една от идеите, по които работи в момента, заедно с фонда, инвестиционния фонд и Европейската банка за инвестиции. Става дума за едно ново поколение на финансови инструменти, които ще дадат възможност на малките и средни предприятия да се възползват от рисковия капитал от системата за гаранции. С помощта на нашите колеги от инвестиционният фонд. Това е едно сътрудничество, което вече съществува, но трябва да бъде укрепено в бъдеще. Друг важен елемент в контекста на сложното общество, в което живеем. Това е условието за отличните условия. Рамковите условия са много важни, ако искаме да улесним развитието на нови пазари. Не можем да говорим за електрически автомобили, ако не мислим за инфраструктурата, ако не мислим за управлението. Не можем да мислим за екостроителство, ако нямаме съответната инфраструктура. Тоест, абсолютно важно е за онези, които формират политиката, да имат цялостно виждане на различните елементи, включително и правната основа, за да могат да предлагат глобални, холистични решения. Именно това може да позволи дейностите, това, което се нарича lead markets, т.е. водещи пазарни елементи и да се създадат в Европа най-добрите възможни условия за развитието на науката и иновацията. Друг много важен елемент, който важно се, много се забравя, това са обществените поръчки. Те са почти 16%. Това е огромна огромен елемент, който може да помогне за преориентирането на производството всички университети, всички болници, ако рекат да бъдат екоефективни, това е огромен пазар за промишлеността и дава възможност на Европа, даде възможност да играе водеща роля в световната конкуренция в тази област. Тоест, това трябва да има всичко предвид, когато се ореждат обществените поръчки. И е, е, това трябва да имаме предвид, когато, когато анализираме е, търговските портфели на различните предприятия. За да може малко по малко да се разбере, че обществените поръчки са инструмент на политиката на иновациите. Друг ключов елемент е инфраструктурата, тя бе спомената от мнозина. Не трябва обаче да мислим еднопосочно. Не, не може да имаме електрически автомобили без съответна система от станции за тяхното зареждане, на акумулаторите и така нататък. Тоест, това с инфраструктурата е извънредно важна. Квалификацията, уменията, разбира се, те са също много важни. Европа трябва да укрепи, е, ова, да подобри това, което прави и това минава през университетите. Някои европейски университети са от световна класа, е, но са, те са малко. Не, трябва, не става дума е, само да го мислим за Станфорд и за Калтек в Европа са необходими по-конкурентоспособни щети на по-високо равнище. Само така ще бъдем и ние по-високо конкурентоспособни. Ролята на университетите, ролята на образователните институции трябва да се допълват от публично-частни инициативи. Има в момента такива инициативи, сравнително скромни, но те не биват да се пренебрегват те са главно в областта на информатиката. И два последни въпроса, по които искам да кажа нещо. Става дума за групите, за клъстерите. Е, е, такива трябва да се формират и в град, по градове, и по райони, да могат да си сътрудничат, е, да се, да се получи едно кръстосано оплождане между научната общност и производството в, в, в тези групировки. Има подобни примери в, в, в Европа, Барселона, Мюнхен, Дрезден, Кембридж. Проблема, разбира се, ще ви дам няколко цифри, само за да инвестирам това, което имам предвид. Ако имаме, примерно, около 300 хиляди 300 хиляди е, в, в, е, в, значи, ако в Бангалор са 300 хиляди високолизирани места, в Кембридж са само 40-45 хиляди. Е, е, значи, тук става въпрос и за критичната маса. Мисля, че това са елементи, които а, а, могат да ще играят голяма роля. И последно, упростяването и управлението. от всякъде идват искания за упростяване и ние много добре знаем за проблема. тази година преразглеждаме финансовият регламент и това вероятно ще бъде една възможност да приемем нов финансов регламент, който е по-прост и много важно ще бъде да възприемем един упростен подход. Управлението. Две неща във връзка. Трябва да осигурим по-добро взаимно допълване на различните елементи, на различните инструменти, които използваме на европейско ниво, национални и регионални инструменти. В комисията полагаме усилия за да работим в тясно сътрудничество с нашите колеги от Генерална дирекция научни изследвания и от Генерална дирекция региони. За да, защото всички инструменти, които допринасят за иновациите в Европа, да бъдат взаимно допълващите се, допълващи се, да бъдат добре координирани помежду си. Ето в тази насока ще продължим да работим. Благодаря от сърце. Наистина всичко това е изключително важно но започва да става доста трудничко за организиране. Имаме 14 е, заявки за изказване, а имаме още една точка на дневния ред. Така че предложението ми е ся... Е, първото. Всеки въпрос една минута. Е, дебата за програмата 2020 е елемент от този и трябва да отделим време и за него, така че сега да започнем делово господин Херек. Вчера господин Ван Ромпой направи едно важно е, изявление в е, парламента. Той каза, че конкурентоспособността трябва да се преразгледа на ниво държави членки и в европейския пазар. 500 милиона души са на европейския пазар. Европа е основен производител. Според мен това положение в момента положението е такова, че светът е свидетел на нелоялна конкуренция. Тази нелоялна конкуренция води до унищожение на сектори масово поради прехвърляне на предприятия, не само в Китай, но и в е, САЩ, където енергията, електроенергията е ефтина и прави много по-конкурентни производствата там. Та се питам, дали в това, при това положение Европа не би трябвало да използва своята политика, митническа политика за по-ефективно, за да спре изтичането на предприятия, прехвърлянето на предприятия от Европа навън и второ да набира средства, постъпления, от е, митнически е, тарифи, за да стимулира научизателската и развойна дейност, пък и да е, създаде свой собствен модел на потребление. Сега наистина ние унищожаваме нашето потребление чрез внос е, също се е, е, консумираме, но предимно внес. днес. А интелигентните градове, интелигентните зелените технологии и така нататък са модели за бъдеще, за които ни трябват средства. Не би трябвало да би трябвало да върнем средствата обратно в Европа, след което да преразгледаме на по-късен етап отново нашата потребителска, митническа политика. Благодаря за интересната информация, която чухме от е, всички е, говори до тук. Все още обаче не сме засегнали най-важния въпрос. Много колеги смятат, че производството е вид благотворителност, е, която преследва и социални и екологични цели. Но, драги колеги, производството е за печалба и ние, политиците, трябва да сме наясно, че трябва да създадем една среда, която може, а може и да не, допринесе е, или помогне е, промишленото развитие. Е, с Европа и други части на света е, се сравняваме е, и забелязваме, че предприемаческият дух е, изчезва в Европа, както каза господин Дърви. Ние, европейците, имаме различна стойностна система. В това отношение изоставаме. Нашето социално пазарно стопанство е, се, става твърде е, социално е, и пазарният елемент се свива. Е, ние се е, говорим за екологични, социални и други е, аспекти, е, но е, честно казано европейското общество боледува и тази, това заболяване проличава сега чрез огромното е, разминаване между това, което искаме да постигнем с Лизабонската стратегия и, и нивото, на което се намираме в момента. Е, само няколко държави отговарят на целите за научно-изследователска и развойна дейност. Ако искаме да разпределим правилно баницата, първо трябва да я опечем. И основният, фундаменталният ми въпрос към всички участници тук, е, нашите гости днес. Е, представете си, че имате 50-20 милиона долара в джоба и трябва да ги инвестирате в производство, в индустрията. като оставим някои неясни такива смътни европейски е, сантименти, в какво ще инвестирате в Европа? Ако ще получите по-голяма възвръщаемост, повече печалба в Азия или в САЩ, е, защо, за кой дявол ще инвестирате в Европа? Колегата Тоя. Доктор Крейн, Благодаря, господин председател. Един въпрос към доктор Крейн чиято презентация бе изключително интересна и се надявам, че той ще може да ни даде своите слайдове. В неговото изказване той представи един бърз преглед на всичко, което се случва в областта на телекомуникациите. Много фирми изчезват от пазара. Виждате, вижда се, че технологичните разходи са изключително високи и инвестициите, които са необходими, са огромни. И така има огромен спад в тази област в Европа. Смятате ли, че това е необратим процес и какви точно мерки трябва да се вземат? В, къде е проблемът в ресурсите или в а, липсата на приложимост или това, че няма достатъчно клъстери или че няма политика за тяхното създаване. Вчера разгледахме един документ, в който се говореше за това как технологичните производства могат да намалят своето потребление на енергия и как биха могли да помогнат на други отрасли. Вчера говорихме за задължителни цели и гласувахме в подкрепа на предложението за задължителни цели. Смятате ли, че това е добра идея? Или смятате, че това е една нереалистична амбиция? Защото всички казаха, че трябва да сме амбициозни и ние казахме, добре, тогава ще е, поискаме задължителни мерки. Това е въпросът ми, господин Пипа. Благодаря, господин председател. Първо към представители от комисията. Според мен, вие сте на мнение, че технологията би трябвало да се регламентира централно от Брюксел. Но връзката с националните държави, с регионите, това е елемент от структурната политика, европейска структурна политика. Да, имаме политика за научно-изследователска дейност, това е важен компонент, но импулсът, ласъка в региона да участват малките фирми в големите научно-изследователски програми, ще зависи само от структурната политика, с която придружаваме всичко това. И тук имаме една важна европейска, важна европейска задача, а именно да мислим в национален план, отделните държави, но те да бъдат свързани в структурната политика на регионите. Защото сега разписваме различни програми, всичко функционира отлично. В Германия, поне в много региони, в Франция също. По този начин е, се поема отговорността на място, а не централно от Брюксел. Е, можем да се опитаме да прехвърлим е, Силиконовата долина или в Мюнхен, но, но не е същото. Това е първото. При всички, второ, пропуснах да чуя от всички изказали се тук да говорят за традиционните индустрии Сравнявали ли сте цифрите е, на работни места, които се създават от новите производства с е, традиционните? Е, какво струва една мрежа при обновляемите източници на енергия? Какво струват банковите кредитите от банки? кредитите от банките и така нататък. Тук господин Плюшке може би ще каже нещо по този въпрос. Е, може да го каже на немски. Превода е, е, е добър. Но това искам да чуя от вас. сега, госпожа Тико, една минута, ако обичате. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратка. Четири пункта, които искам да спомена. Първо трябва да кажа, че не може да има бъдеща европейската промишленост без синдикатите. А, и добре, че има техни представители тук. А, трябва да променим рамките, в които се развиват иновациите и научните изследвания и начина по който ги използват малките и средни предприятия трябва да се сложи край на политиката на деиндустриализация, която създава наред с другото и голяма безработица. Близо 20% от младите са засегнати от безработица днес. И затова ни е необходима устойчива, амбициозна промишлена политика, за да може да се увеличи заетостта. И накрая искам да кажа, че се радвам, че за първи път на Европейския съвет на заседанието си на 26 март пое сериозен ангазимент за да се работи за повишаване на енергийната ефективност с 20% до 2020. Но как мислите, че това ще се отрази на политиката за развитие на европейската промишленост? Е, сега искам да кажа, че за изследването в областта на ядрената енергетика не бяха споменати. Искам да попитам професор Крей, как вижда развитието на този отрасъл и как мисли, че той трябва да се развива в бъдеще. Би било интересно да знаем каква ще бъде ролята на новите научни изследвания в тази област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 че Европа няма кой знае колко голям потенциал за научни изследвания. Необходими са стимули. Е, много повече стимули. Главната ни цел е да увеличим конкурентоспособността на Европа. Това значи да се избегнат всякакви несъответствия в развитието на и различия в развитието на различните райони на континента. Имам предвид новите страни членки, защото тяхният потенциал в областта на науката едва сега проличава. И този потенциал не, е използ... не се използва пълноценно. сегашното състояние на нещата може да се обясни по няколко начина. Тук играе роля и протекционизма, но в всички случаи тази неравномерност развитието трябва да бъде преодоляна. И затова мисля, че на нея трябва да се обърне по-голямо внимание в бъдеще. Искам да знам също така какво комисията мисли за научно-изследователския потенциал на новите страни членки. Господа Гостет. Благодаря, господин председател говориха за слабостите на Европейския съюз в промишлената политика и след слабостите бе споменат проекта за пазарната реализация и трансфера на технологии. Китай е навсякъде, той навлезе в Африка, защото като че ли Европейския съюз забра, беше забравил Африка. А, освен това, Китай инвестира в Европа, купува големи компании. Неодавна научихме, че Волво, което беше символ на шведската промишленост, е купен от китайци. Е, това се личи навсякъде в Европейския съюз. И разбира се, от това страда и трансфера на технологии, защото когато купат една голяма фирма, очевидно китайците ще използват от трансфера на технологии след няколко години какво ще стане, когато Китай започне е, да работи не по-зле от големите е, европейски промишлени предприятия. И във връзка с това искам да говорим малко за европейските патенти. Е, въпросът за европейският патент е обсъждан не един път. Говорихме за опростяване на процедурите за малки и средни предприятия, именно за това, за да могат те по-лесно да се възползват от подобни възможности ако искаме да развием пазарната реализация на продуктите, трябва да подобрим инвестирането, да преодолеем проблемите, които съществуват там, много повече да търсим партньорство между частният и публичният сектор и да променим целият мащаб, в който работим, за да можем да дадем тласък на финансирането на нашите малки и средни предприятия. Всички... И нещо, което много ме вълнува и тревожи, това е индустриалният шпионаж, промишленият шпионаж, който практикуват някои трети страни, особено Китай. Трябва Европейският съюз трябва да помисли как да се противопостави на тези попълзновения, а, които вредят а, на нашата промишленост. За една нелоялна конкуренция. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които говориха. Необходим ни е голям дебат за иновациите, но този дебат фактически главният, главното в него са иновацията. Но кои са субектите, които трябва да участват в избора на тези теми? Говореше се примерно за нанотехнологията, говореше се за биотехнологиите, а, обаче една голяма част от европейските, от европейските предприятия не искат, избягват биотехнологиите. Мнозина е, много от членовете на Европейския съвет е, странят от биотехнологията и от нанотехнологиите. Не, това не може да се пренебрегва. Разбира се, трябва да работим в тези области, но в услуга на кого, за кого, за да отговорим на какви точно социални изисквания. Е, Европа в момента не си поставя този въпрос, поред мен. И нещо второ. Разбира се, промишлеността се нуждае от инвестиции за научни изследвания, за възстановяване и така нататък, но каква ще бъде ориентацията на тези научни изследвания? Примерно, химическата промишленост беше много против директивата РИЧ. Ако вложим средства предварително, примерно в електроавтомобили или в други проекти, трябва да знаем какво искаме в крайна сметка да постигнем. По-малко енергия да влагаме в, на, в производството на клор или да намалиме самия обем на производството на хлора. Кой решава всички тези въпроси? Необходимо е да ги знаем, когато правим планове за възстановяване, когато инвестираме в залавяне, улавене и съхранение на въглерода и така нататък. Мисля, че тук липсва координираност, за да знаем точно към какво се стремим чрез тези е, но изменения и нови изменения. Да, господин председател, а, а, а, а, значи, английски ми не е много добър и когато ставаше дума за израза What Future for European Industry, аз мислех, че става дума за какво бъдеще ще има европейската промишленост, не разбрах, че говорим само за иновациите, както стана тук. А, а, значи, докато не поставим основните въпроси, фискални, а, е, а, е, на околната среда и така нататък, няма да можем да намерим истински отговор на това какво бъдеще, от какво бъдеще нуждае европейската изглежда промишленост. Защото пазара е този, който решава. В, значи, трябва абсолютно И сега, когато кризата малко по малко си отива, ни казва, че пак пазара може да решава всичко от тук нататък защото в промишлеността работят хора, които а, трябва да споделят и споделят това, което се постига от нея. Защото фактически от промишлеността се очаква а, не само да създава блага, но да създава работни места и така нататък. и разбира се, Библията, която ни дава и Лисабонския договор, и останалите документи, става дума за един подход, при който се търси най-низката цена, където пазара решава всичко. Защо се изнасят производства? Ами, за да се печелят повече пари. Филиала на Рено, който се нарича Дачия, защо е направен, за да може да се извличат по-големи печалби. Значи необходимо е да инвестираме, за да може да репатрираме и върнем обратно по мислените, които са изнесени от Европа в страната. Защото сега промишлеността фактически се използва само за създаване на а, генериране на богатство, а, но не е в служба на европейския гражданин. Danke, колегин Ек. Ек има думата. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че закъснях за това важно изслушване, но работех по е, стратегията за 2020 година и за новия стратегически план за развитие на Европейския съюз за следващите 10 години. Доста важен документ ще бъде това, е, когато се изготви, стига да е достатъчно а, сериозен. Едно от най-важните е, затруднения с предишните стратегии е, бяха свързани с план за, стратегическия план е, за енергетиката и технологиите. Става ясно, че е, не достигат около 40 милиарда евро е, за да се изпълнят тези планове. Какво мислите за това? И второ, може би днес нямаме достатъчно време, но ще обсъждаме въпроса и следващите седмици. Е, би било отлично да получим писмени документи с основните теми, които бяха засегнати днес защото това е много важен е, въпрос. Мисля, че бяха повдигнати много важни въпроси. И също а, е, бих а, е, искала да чуя вашата, вашите коментари по отношение на намаляването на а, бюрократичните изисквания. Работим вече с Испанското председателство, говорим за това по отношение на осма рамкова програма. Но мисля, че е много важно да се види, че това нещо е засегнато и в един обществен дебат. А, това е важно за нас като а, отговорни за вземането на решения, защото ако имат, ако нито дума не се каже по въпроса, а, тогава няма как да се действа. Това е. Колегата Рути. Знаеме какво е положението в света. А, няма какво да измисляме на ново топлата вода. А, и по пазарната економика и в, е, по това, което а, искат ултралибералите в САЩ. Трябва да работим в полза на нашата промишлена. Нека, моля ви се, Боже Господи, да започнем да упростяваме всеки дневието на нашите а, е, а, е, промишлени дейци. Какво мислите за световният дъмпинг, който, на който сме свидетели, за валутния дъмпинг, на който сме свидетели? И това първо. И второ, решихме да има принудителни мерки по отношение на околната среда. В Копенхаген не се стигне до решение, но как мислите, че трябва да действаме политически на нашия вътрешен пазар. Трябва и да продължим да оставяме свободен външен достъп на външни страни до нашия пазар или да се, ако ще създадем някакъв механизъм свързан с въглерода и въглеродната интензивност, трябва да вземе предвид нашия пазар, да вземе предвид това, което става извън Европейския съюз в целия свят. Благодаря. Още един път се дам думата на нашите е, лектори, най-напред представители на комисията. Благодаря, господин председател. Първо не трябва а, е, да се оставя впечатлението, че всичко става в, в Брюксел. Или че Брюксел приема някакви декрети за развитието на техниката. А, е, тук главно разбира се ролята на предприятията и на публичната администрация. мисля, че е, регионът е, е отлична рамка за развитие на стратегии за иновациите. С участието на научно-изследователските центрове, университетите и производствените е, предприятия. Разбира се, и ние имаме своята роля, ние определяме е, най-общите насоки, най-общата е, организация, как да се уреждат обществените поръчки и така нататък. Тоест, е, има тук един фактор, размер. Значи, има място и за регионите, има място и за централа. За биотехнологиите и така нататък, тук води се голям дебак, не мога да навлизам в подробност, но съвсем накратко мога да кажа, че понякога диалогът между обществото и учените а, върви в грешна посока. Е, в нанотехнологиите има някои а, неща, които са много полезни, особено в медицината. И затова а, мисля, че а, трябва да се развива диалогът между наука и общество. Да могат и ните и другите да представят своята гледна точка, да може гражданите да бъдат информирани за това, което мислят и правят учените. За европейският патент. Много важен е въпросът с общностният патент, важен е и за предприятията, важен е и за научните изследвания. В момента нямаме подобен европейски патент, но имаме политическо споразумение от няколко месеца насам и вървим по правилния път, обаче нещата не могат да станат от днес за утре. От 1995 та година работим по този въпрос е, и надявам се, че скоро ще може да го решим. И ако утре вече имаме европейски патент, това ще даде възможност на градовете, на регионите да създадат съответни механизми за неговото използване. За партньорството между частния и обществения сектор, както вече казах, продължавам да поддържам, че а, това партньорство е особено важно. Особено там, където има трудности. Трябва да се гради върху това партньорство между частният и обществения сектор. Иначе ще се сблъскаме с големи трудности. По отношение на опростяването вече казах, вярвам, че то е абсолютно необходимо. Пазарът, протекционизмът и така нататък. Кризата от 2009 година показа, че в протекционизма не е съвсем не е добра реакция по време на криза. Благодаря. И аз благодаря. Господин Плишке. Ще се спре на това въпроса. Поставиха е, се въпроса за инвестициите, за химическата промишленост, е, която продължава да инвестира в Европа и ще продължи в бъдеще и ще го прави, ако рамковите условия са на лице и са положителни в много параметри. Научествателската университетска дейност, инфраструктурата е добра, но трябва да се подобри е, мрежата от малки и средни предприятия, квалифицирани е, работници имаме, добър пазар, имаме всички условия. Разбира се, има и неща, които трябва да бъдат досъвършенствани, е, например енергийната ефективност, дискусията за суровините, е, това не е национален проблем, а глобален, европейски. Но преди всичко, днес се съсредочих върху темата новаторство, иновации, защото смятаме, пък и знаем, че само чрез иновациите е, само иновациите от предприемаческа гледна точка са устойчиви за химическата промишленост. Започнахме с иновации, днес също правим е, непрекъснато иновации, защото разбираме, че в крайна сметка от гледна точка на предприемачите е, това е, е пътят. И смятам, че и за економиката е така социалните предизвика... изисквания, предизвикателства, обществените, дали ще е изменение в климат, е, дали е, е устаряване на населението или е, увеличаване броя на населението в Европа. Това са все проблеми, които могат да бъдат решавани само чрез новаторство, чрез иновации. Ако искаме да постигнем съответните стандарти на живот, тук технологиите ще играят и приемането на технологиите ще играят важна роля. Трябва ни един широк разпространен дебат в обществото на тези теми. Ние трябва да видим как ние като производители, е, като производители е, ще решаваме проблема, но преди всичко трябва да помислите и да работите за това е, вие политиците, как да останем конкурентоспособни при всичко това по отношение на другите региони и другите държави. Китай тук бе широко обсъждан. Благодаря. Господин Беси, съвсем накратко за инвестиции инвестициите и стандартите в Европа. Малките и средни предприятия, за които много се говори тук, те са активни, те са базирани в съответните държави, но човек трябва да погледне наистина, да помогне техните продукти да се разпространяват е, достатъчно е, широко е, по цял свят за е, колкото до инвестициите, едно основно едно основание да се инвестира тук е да се инвестира на място. Да се инвестира на място, това е част от рамковите условия. Трябва да внимаваме когато формулираме рамковите условия за е, осмата рамкова програма, да е, мислим в глобален мащаб, защото условията не са е, равни. Различно е, когато е, тръгваме от различно ниво да постигнем един и същ резултат. когато говорим за бъдеща стратегия, трябва наистина да внимаваме. Може, не споменах това, защото е твърде е, тривиално, но е, разбира се, че трябва да развиваме и традиционните производства, както каза преждеговорившия. Трябва допълнително да развиваме традиционните производства и да търсим висока стойност, принадена стойност, е, да, да инвестираме в високостойностни продукти. за тази цел отново опираме до иновациите. И тук стигаме до въпроса, който господин Бутиков е, постави, а именно с по-малко средства да постигнем по-добри резултати. И това се отнася до всичко. Е, производството не трябва просто да се отпусне и да, да е, се успокои, трябва интензивно да работи по тези въпроси и да гарантира дългосрочни ресурси. Това е основна тема, ако наистина формулираме една е, дългосрочна стратегия за Европа, за да запазим квалификациите европейските пък и да бъдем конкретоспособни. способни готвейки се за днешната е, тема, е, аз си помислих, добре, индустрия, това е доста тес, тясна тема, но когато е, включим и иновациите, ако всички участващи заинтересовани страни е, обединят усилията си и работят в една посока, тогава има гаранции е, да бъдат успешни иновациите. За това обаче трябва да има съответна политическа рамка, и вие, като комисия по а, е, промишлеността, би трябвало да мислите именно за тази рамка и трябва да видите какво трябва да се направи, а ние с удоволствие ще ви съдействаме. Господин Мас. Dames en heren, eh, eh om te beginnen bij de concurrentievaardigheid. De concurrentievaardigheid van meneer... Започна с е, конкурентоспособността конкурентоспособността зависи преди всичко от е, иновациите, новаторството, защото е, те засилват конкурентоспособността. Иновациите е, в моят сектор играят изключително важна роля. Например, ние имаме задачи, имаме е, поръчки, свързани с конкретни задачи. Когато едно предприятие е, поръча е, лампи, ние произвеждаме лампи. Когато обаче поставим задачата, бихте ли, бихте ли създали оптимално осветление на моето бюро, тогава вече се стига до новаторството. Тогава е необходим новаторски подход. Тук нещата опират и до въпроса с патентите. Ако имаме е, договори за услуги, тогава можем да търсим иновации и да използваме патенти. Защото ако просто предоставяме услуга, която предоставят всички останали, тогава няма, е, инова... няма мотив, стимул за иновации. Трябва да прилагаме иновациите на практика, това е в полза на цялото общество. Това казах и в първото си представене. Ние сме вътрешните архитекти на Европа. Вие поставяте рамковите условия и ни казвате какво очаквате от нас. Наистина трябва да формулирате изисквания конкретни от, е, за производителите, да бъдат енергийно ефективни техните решения и така нататък. Сега заключителните ми бележки. Е, както каза госпожа Тикъл, тя говори, спомена профсъюзите. Според мен профсъюзите в Европа в строителния бранш играят много важна роля, преди всичко, когато става дума за провеждане на консултации за това как да се прилагат иновациите в конкретна проект или в, в образователната област. Наистина трябва да сме горди, че този бранш е толкова е, добре развит е, в Европа. Това е, той допринася за това е, европейското население да устарява е, и да бъде в добро здравословно състояние по-докъсно. Благодаря. Thank you, Mr. President. Uh, Благодаря, господин председател. Искам да отговоря на няколко е, от направените коментари. Първо, коментаря на госпожа Тоя по отношение на конкурентна способността и за това дали загубата и е необратим процес и как може да се подобри ситуацията. Що се отнася до е, отрасъл на информационните и комуникационни технологии, Става дума за един много сложен отрасъл и е за това е необходим многостранен подход. В Съединените щати има някои организации е, е, като Окрич, Sandy Labs, които са финансирани от американското правителство и които се занимават с дизайн и прототипи. Необходима ни е а, е, такава организация на европейско равнище, така че университетите и научно-изследователските центрове да могат да предоставят своите открития за използване в промишлеността. Също така трябва да намерим механизми за ускоряване на трансфера на иновационни технологии. Съвсем наскоро наблюдавах един проект, който е свързан, който има за цел да обедини усилията на, на градовете, е, на транспортната организация и прочие, прочие, така че да се постигне екологично съобразно живеене в града. мисля, че този тип обединение на усилията би могло да бъде много полезно. Имаше и въпрос от господин Пипер към господин Дюрви за ролята на регионите и господин Дърви е, каза, да, регионите са важни. Напълно съм съгласен с това. И трябва да се работи в тясно сътрудничество с, с е, генерална дирекция, научни изследвания и генерална дирекция промишленост. Това са дирекции, които имат дълга история и трябва усилията да се обединят. Що се отнася до регионите, мисля, че е добре да се заяви тук, че ако създадем кон... Е, сътрудничество между най-добрите изследователски е, университети в Европа, като Кембридж, например, и най-добрите изследователски центрове, тогава ще постигнем много успех. А защо и се чу този а, коментар, че градовете, регионите могат да бъдат бариера пред иновациите? А, това, според мен, е много важна политическа грешка, направена от Европейския институт по технологии и иновации. Това изявление е недопустимо, трябва да се разгледа внимателно и да работим в по-тясно сътрудничество в бъдеще. Благодаря на всички, благодаря на всички, които бяха наши гости, на представители на комисията. Е, представители на комисията често ни гостуват, разбира се. Благодаря за интересния дебат на всички колеги. Е, винаги Обикновено е винаги трудно да се е, вместим във времето, но както казах, е, много колеги, въпреки кратко време, участваха. Това показа колко важен е този дебат, който няма да приключи тук днес. Е, това налага самата реалност. Ще се стигне и до политически спорове. Е, всичко е, това е логично и полезно. Но важното е да продължим да работим по тази тема и да постигаме резултати и, е, както казаха много от нашите колеги, трябва да работим заедно с стратегията за 2020 година. Това е ключов елемент от е, тази стратегия. Отново благодаря най-сърдечно. Благодаря за времето, което ни отделихте тук е, на гостите. Благодаря за присъствието и за подкрепата. Благодаря. Ladies and gentlemen, yeah. wenn Sie einverstanden sind, ако сте съгласни, ако нямате нищо против, Okay. Ladies and gentlemen, dear colleagues, liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir starten mit ein... И така, скъпи колеги, стигаме до последна точка от дневния ред. Трябваше няколко минути, докато е, се пренастроим. Е, има развитие на нещата, по които трябва да говорим. Сега трябва да говорим за е, програмата 2020. Чувате ли ме? При този шум едва ли. Смущавам. Бих ли могъл да смута вашето? Е, значи, е, бяхме се разбрали. Днес забравям първи дебат по е, Европейски съюз 2020. Днес, тъй като имаше съгласие в пространството, така едно разбиране, че ще започне една процедура, за да излезем с предложение от парламента. Току-що чух, че една голяма група на социалистите е написала до председателя на парламента и е помолила за промяна на тази процедура, защото на тях не им харесват процедурата да мине през комисиите. Може би е така. В момента обаче не знаем какъв ще е изхода. Може да стане така, че това писмо, обращение до председателя на парламента доведе, ще доведе до това, че конференцията на председателите ще бъде така структурирана, че няма да мине през комисиите. Тогава е безсмислено да провеждаме тук е, дебат и да излизаме с резолюция, която няма да послужи за нищо. Единственият проблем е, остава че въпреки е, всичко старата процедура ще се спази през комисиите, и тогава ще се окаже, че е било нужно да е, отделим малко време, но е, от друга страна, е, това, което ще говорим днес, може да се окаже безсмислено. За това трябва наистина да изчакаме, да видим каква ще е процедура, ще избере парламента и каква позиция. Е, това ще трябва да стане след конференцията на председателите. Ето защо моето предложение е сега, предполагам, че е най-уместно в момента, да не е, проведем дебат, а да изчакаме какво ще реши конференцията на председателите и след това. И в случай, че е, трябва да вземем бързо решение, ще е, работим с координаторите. Смятам, че ще намерим решение заедно с тях, госп... колегата Куфар. Да, вашето предложение е най-мъдрото възможно. В случай, че загубим време и се наложи пак да го обсъдим, е, мисля, че секретарията всъщност ще напише текст без е, е, да се допитва до фракциите. И това става, и това е предложение. Но тъй като е, колегата Рол направи едно изключително важно, е, мъдро предложение, държа да се отбележи в протокол. Вие искате да кажете нещо? Не. Госпожа Овскок. Мисля, че това също е разумно. Е, и аз мисля, че е разумно предложение. Защото е, конференцията председателите за решение да не се занимаваме с резолюция по 2020 в, комиси, в комисиите, а че ще се проведе втора допълнителна е, заседание по този въпрос на 15 април, така че е мъдро да не провеждаме днес този дебат. Не. Тогава се оказва, че сме късметли. Ще приключим заседанието. Аз е, си мислех, че още един час ще дискутираме, е, това е за днес. Благодаря.